Да. И лакта. В такъв случай протоколът е прият. Следващата точка от дневния ред е декларация на съвета и на комисията по програмата за предоставяне на безплатна храна. Ако правилно съм ви разбрал, колегите искат да се изкажат само в рамките на едноминутните изказвания. Сега, от името на съвета по горопосочената точка от дневния ред, господин Марек Савицки. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, много ви благодаря за това, че включихте тази точка от днешния дневен ред, защото дискусията засяга основни въпроси, европейската солидарност и настоящето и състояние. Това засяга нашата европейска отговорност спрямо е, бедните, унези, които са отхвърлени от обществото, но не по тяхна вина в много чести случаи. Много съм ви благодарен за възможността, която ми предоставяте да ви кажа до къде сме стигнали в работата си по този много важен въпрос. Напомням ви, че на 10 марта 2010 година Европейския парламент с мнозинство от гласове прие доклада Шикерски-Розанов а през юли тази година отправи призив за бързо решение и бързо приложение на тази програма за предоставяне на безплатна храна, колкото се може по-бързо през следващите години. Е, тази е, програма е много важна, защото е, тази безплатна храна се раздава на 18 милиона. Това не са само бездомни, безработни, мигриращи, възрастни хора или инвалиди. Изобщо хора, които съдбата не е пощадила. Това са и многодетни семейства, и семейства, при които има само един родител. Искам да ви напомня, че повече от 80 милиона човека в Европейския съюз могат да изпаднат в бедност, от които 20 милиона деца. Знам, че тази програма засяга много благотворителни организации на места, е, както и хиляди доброволци, които раздават храна на бедните. Много често това са млади хора, които по този начин се учат да помагат на останалите. Тази програма, която съществува от повече от 20 години, дава възможност да се осъществяват не само целите на общата ни съвкостопанска политика, но допринася и за изграждането на гражданско общество общество, както и за развитието на обществото като цяло. Можем да кажем, че по този начин се е, стремим да постигнем и целите на стратегията 2020 милиони граждани, които участват в благотворителни организации, очакват е, хубави новини от Страсбург и от Брюксел. Много хора слушат днешната дискусия. С настоящата програма е, ние можем да е, раздаваме храна е, от резервни запаси на хиляди доброволци, които раздават храната на най-нуждаещите се в Европейския съюз. През последните години ОСП беше променена. Механизмите за регулиране на пазара бяха изцяло отстранени за някои продукти или е, просто количествата, в които се изкупуват такива е, храни, бяха значително намалени. През е, последните години безплатната храна зависи от преки покупки от пазара. Е, ние значително е, ограничихме от друга страна средствата, които са предвидени за 2012 е, година. Има опасност през 2013 година тези запаси да бъдат още по-намалени или да липсват изобщо да липсват. Бих искал да подчертая, че полското председателство търси компромис, по силата на който програмата да се прилага без да се променя. И в съвета държавите членки се произнасят за програмата, но има едно младсество, което блокира. Има страни, които се противопоставят на програмата по силата на различни аргументи. Повечето от тях смятат, че с тази програма не се прилага социална политика, която е от компетенциите на държавите членки. Поради което, е, според тези страни, Европейския съюз не трябва да помага на бедните чрез финансиране от общностния бюджет. Трудно ми е да съглася с подобен подход. Не искам да критикувам тези страни, защото далеч не е това ролята на председателството. Солидарността в конкретния случай означава помощ, която е насочена към най-нуждаещите се. Нека е, да не забравяме, че участието в програмата е на доброволен принцип. Както е, комисията повтаря, е, няма никакво бюджетно или правно основание за да не се прилага тази програма. В общностния бюджет има 500 милиона, които са предвидени ежегодно за тези средства. Прилагането на тази програма струва само едно евро годишно на всеки европейски гражданин. Господин Чолос не обясни на предприятията, че с решение на Европейския съд от 13 април 2010 година се посочва, че няма никакви препятствия пред прилагането на тази програма. И е, пет месеца след това комисията представи променена декларация и е, следствие на това е, няма никакви правни препятствия пред е, закупуването на храна на пазара, така че всичко зависи от парламента и съвета. Няма никакви причини програмата не се прилага, т.е. от нас, изцяло от нас зависи бъдещето на тази програма ние не можем да се държим като е, болен, е, който нарочно изпуска термометъра, за да го щупи. Защото е, ако спрем да прилагаме програмата, бедността е, ще се задълбочи, тя ще се обърне срещу Европейския съюз. Нека да не загърбваме бедността, а активно да я намаляваме. Е, в е, следващата финансова многогодишна рамка е, финансирането се премества към първия стълб и според комисията тази програма ще се впише по-добре в стратегията Европа 2020 в подходящ момент комисията ще ни запознае с законодателно предложение за периода след 2014 година да се надяваме, че тогава тази програма ще получи подкрепата на всички държави членки. Естествено, е, чрез тази програма няма да се реши проблема с бедността, но поне може да се намали бедността. Защото дори в най-богатите държави, членки на Европейския съюз, има хора, които живеят в нужда, има хора, които живеят в затруднение. Бедността не засяга само е, граждани на големи градове, но и граждани на малки градове, както и на селски райони. В момента, е, вследствие на економическата криза, економически растеж спада и увеличава броя на тези, които не могат да задоволят жизнените си потребности. И Европейски съюз трябва да им помогне. Именно поради това ние включихме програмата в дневния ред на съвета за риболова през септември. Последната дискусия в съвета по искане на полското председателство е, беше публично и всички граждани на Европейския съюз можеха е, да чуят дискусиите в е, нашия уебсайт. За съжаление обаче от известно време в съвета има блокаж в условията на криза тези, които се нуждаят от храна, нараства е, и европейската солидарност е, спада е, поради някои политици. Проблемът за бедността за най-бедните ще бъде в дневния ред на съвета по социални въпроси през октомври. Господин председател, почитаеми депутати, полското председателство прави всичко каквото може, за да търси решение е, чрез двустранни контакти с правителствата на държавите, които се противопоставят на това е, искане. Ние сме в контакт както с министри на е, селското така и с правителствата изобщо. Е, чудя се дали е, е, на следващия съвет на 17 и 18 октомври няма да се вземе друго решение. Междувременно аз ще отправя писмо и до господин председателя Ван Ромпой. Е, полското председателство осъзнава, че заключенията на комисията се ползват с подкрепата на много депутати. Тази подкрепа е изразена и от много държави членки. Искам само да уверя пленарна зала, че полското правителство ще направи всичко необходимо, за да се излезе от задънената улица, в която се намираме. Е, е, До сегашните седем председателства не са могли е, да разбият единодушието и се надявам ние да го постигнем по време на постото председателство. Искам да благодаря на парламента за подкрепата за тази програма, но още веднъж ви приканвам да ни помогнете да убедим националните правителства и парламенти, но нези, които се противопоставят на помощта за най-бедните в Европейския съюз. Много разчитам на вашето участие. Тази програма потвърждава факта, че Европейския съюз се чувства отговорен за онези, които действително живеят в нужда и е, за насърчаването на идеята за солидарност. Защото милиони граждани на Европейския съюз съзнават, че в трудни моменти Европейския съюз няма да ги забрави, че те ще могат да разчитат на помощта на Брюксел и на Страсбург. Трудно мога да си представя, че подобна програма няма да може да продължава да се прилага за в бъдеще, защото от това ще пострада е, е, така, е, авторитета на Европейския съюз в очите на гражданите. Благодаря ви, казва председателя господин Сависки. Сега давам думата от името на комисията на господин Чолуш. Благодаря, господин председател, дами и господа. Това е изваредно важна и злободневна тема. Става дума за безплатната храна за най-бедните. Впоследствие на тежката криза, все повече и повече са съгражданите ни, които се нуждаят от тази програма, за да се изхранат. Опашките пред органи... благотворителните организации са очевидни и говорят сами за себе си. От години наред ние подкрепяме тези организации. 440 хиляди тона годишно храни се е, предоставят на тези организации. 18 милиона души в момента очакват нашето решение. Това са 18 милиона души, които зависят от тези програми. една, една програма, която тъй добре функционира, се отхвърля от някои, които искат да прекратат функционирането на тази програма. Е, юридическите и финансовите устои на тази програма и проблемите, които създават, могат да бъдат решени и за 2012 и за 2013 година, но липсва политическа воля. Бих искал да бъда изваредно ясен и точен. Не можем да се, да се криеме зад решение на съда на европейските общности. Решението на съда не поставя под, под въпрос обхвата и същността на тази програма, а някои е, юридически предпоставки, които биха могли да бъдат е, променени. Европейската комисия избра за след 2013 година да направи предложение в рамките на многогодишната финансова рамка и тази програма е, е вписана в политиката за социално сближаване със свой собствен бюджет за периода 14-20 година, за да, за да има последователност и приемственост в програмата. За 2012 и 2013 година, които всъщност са проблемните години, предложението на комисията и съвета обсъжда този проблем от 2008 година а 2010 година аз направих предложение, в което бяха включени вашите е, предложения. Е, все, все, все предвид е, всички е, предложения. Направени бяха съответните юридически промени до 2014 година. Е, както каза господин Савицки, аз предупредих съвета, че ако решение не се вземе от съвета, тъй като парламента вече се изрази по този въпрос. През 2012 година ще бъде предоставена една четвърт едва от е, храната и от хранителните продукти за тези категории, а за 2013 година няма да има никакви е, количества, защото ако междувременно не се вземе политическо решение от страна на, на съвета, няма да можем дори да отпуснем едно евро за 2013 година, а имаме средства в бюджета за това. Бих искал да ви благодаря за вашата постоянна подкрепа както и за резолюцията от 7, от 7 юли, която поставя акцента върху необходимостта да се намери спешно решение. Аз осъзнавам, че и знам, че, че много от вас желаят програмата да бъде финансирана от общностния бюджет. Аз изказах, че съм готов на гъвкавост е, и могат да се създадат условия за участие на всички държави членки на доброволна основа, нези, които искат да участват подобна гъвкавост би могло да, бъд, да се приложи, ако съвета успее да постигне мнозинство. Е, взехме предвид решенията на съвета от 20 септември и в момента се се, се търси едно общо правно основание на социалната политика и политиката по селско стопанство, за да може от 2013 година на основата на, тази правна, на това правно основание да можем да направим кратка напред. Разчитам на вашата подкрепа за постигане на спешно бързо решение, защото смятам, че по този, по този начин ще можем да докажем още веднъж, че Европа не е само Брюксел и Страсбург, че Европа се, се занимава и е загрижена от проблемите по места и че ние бихме искали да превърнем нашите идеали в конкретни действия по места. Нашите, нашите принципи трябва да се превърнат в конкретни в конкретни дела. Солидарност на място. Благодаря, господин комисар. А сега от името на политическите групи давам думата на господин Сикерски от името на НП. Господин председателю, уважаеми госпожи и господа, Кризата вече продължава известно време, а хората живеят все по-трудно. Или нямат работа, или намаляват надницата им. Цената на храните нараства. Хората трябва да си купуват а, лекарства и не могат да си позволят да си купят храна. Много хора могат да се възползват от безплатната храна. 18 милиона хора, които са или около или под линията на бедност. Не можем да им кажем, че Европейския съюз просто съкръщава средствата за безплатна храна. След като толкова малко а, храни се заделят, в момента се изправяме пред необходимостта да решим как точно ще предоставим на хората, които се нуждаят, безплатна храна. Почти всички е, отстояваме е, предложението да запазим програмата за безплатна храна на сегашното ниво. Не зная защо гласът на депутатите, които са свободно избрани от гражданите, се пренебрегва. Европейските институции често призовават към солидарност, към равенство и равнопоставеност на възможностите. А ето тук става едно противоречие, защото това, което в момента виждаме, противоречи на стратегия 2020. Одобрявам факта, че президент председателя Баросо не, не спомена точно тази програма за безплатна храна. Зная, че има държави, които блокират програмата и се надявам, че те ще бъдат в състояние да променят становището си. През периода 2014-2020 година 350 милиона евро са заделени ежегодно за програмата, което в крайна сметка значи 35% намаляване на финансирането. Следователно, трябва да се намаля до 3,5 милиона годишно. Председателя, а, надвишавате времето си за изказване. Следващия оратор, господин Капулас Шантош. Благодаря. Уважаеми колеги, господин председател, господин министр. Дебатът днес след обед – дори не трябваше да се провежда, според мен. Най- Важното е, че самата, самия разум и чувството ни за солидарност би трябвало да разреши този проблем без дебат. Европа е, е територия на свобода, сигурност, правосъдие, но повече от 40 милиона хора са изправени пред риска да изпаднат в състояние на бедност или да нямат а, достатъчно храна ежедневно. 440 хиляди тона храна е раздадена на 18 милиона хора, а положението ще се влушава в бъдеще. Економическата криза води до по-висок темп на безработицата, а има намаление на бюджетите, на социалната помощ до невиждани размери. И е, не мога да разбера как 6 държави блокират програмата. Те са едно малцинство в Съюза. Приветствам казаното от е, комисар Чолос, който се опитва да намери е, правното основание за разрешаване на проблема. Но мисля, че съвета не проявява нужното съчувствие към е, трудния живот на хората в Европейския съюз. И аз призовавам а, държавните ръководители, както и полското председателство, да разрешат този проблем веднъж за винаги. да предприемат нещо, за да може да се поправи щетата върху образа на Европа. Благодаря, председателя. Господин Лайен за две минути, либералите. Благодаря, господин председателю, господин комисар, господин министр. Намираме се в много трудна ситуация днес по отношение на тази програма. Според мен, и много ясно искам да го кажа, вярвам, че тази програма е част от социалната политика, а не от ОСП. Може би трябва да отидем още по-нататък, трябва да поемем и национална отговорност. За това предла... под... Подвърж... подкрепям казаното от комисията относно плана за 2014 и периода отвъд тази година по отношение намиране на решение прехвърляне към раздел 2. През следващите две години обаче положението с тази програма е напълно неприемливо. Трябва да намерим бързо решение. Рискът е ясен. Средствата, е, които 20 държави членки ще предоставят, спадат на 113 милиона евро, а съвета продължава да блокира решението. 18 милиона хора имат нужда от тази програма. Това е скандално положение, в което се намирам. Не е приемливо това да се случва в 21 век в Европа, особено когато сега има криза. Трябва съвета да поеме отговорността си сериозно. Независимо дали вярвате тази програма каква да бъде национална или да се прехвърля към социалната политика, имате задължение да решите проблема за следващите две години. Да се намери преходно решение за следващите две години и съветът заедно с комисията и парламента трябва да разреши а, блокиралата програма. По този начин ще се разработи и устойчивата основа за бъдещето на тази програма. И не бива бедните да стават жертва на този невъзможност на съвета да намери общата линия за политика – Националните правителства също трябва да поемат своята отговорност и заедно с комисията и а, да предоставят пред парламента предло, предложение за разрешение за 2012-2013 година, които да са удовлетворителни. Благодаря. Благодаря, господин Лайен. А сега от името на европейските консерватори, минута и половина, господин Джим Никълсън. Благодаря, господин председателя, господин комисар, господин министър. Като последният оратор, аз също съм в трудно положение, ги по тази тема. Над 18 милиона хора са засегнати. Много работа е свършена до сега от Европейския съюз, за да се намалят средства, а сега сме при състояние, което финансираното остава под въпрос. Но ние трябва да се справим разбираме от министъра, че 2013 година ще има по-малко резерви, отколкото и 2012. Това е реалността. Всички знаем, че сигурността на продоволственото снабдяване е различно от състоянието през миналото и това е голямо предизвикателство за нас. Но позволете и аз да кажа. Имам един въпрос. Дали ще бъде от ОСП или от социалния бюджет? Това е едната страна на нещата. Нещо друго е важно обаче. Кой фонд ще плати? Това е основният въпрос. Обръщам се към вас, господин Чоус. Този фонд ефективен ли е? Ефикасно ли се решават проблемите? Вие говорите, че храната се а, прехосва Трябва да намерим решение. Признавам, че има голям риск за разрастване на бедността в Европейския съюз. От дъното на сърцето си го разбирам. И искрено се надявам и вярвам, че ще се намери решение на проблема. Обръщам се към съвета да намери това решение, защото не вярвам, че можем да си затворим очите и не мисля, че решаваме проблема по правилния начин. Благодаря. От името на зелените Госпожа Дели. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министр. Е, броя на бедните и на безработните непрекъснато се увеличава в Европейския съюз. Повече от 43 милиона европейци са заплашени от хранителна бедност. Е, е, Часа е тежък. Ако в момента държавите членки спрат хранителната програма, няма никакво... Нищо не се заменя. Германия, Швеция, Великобритания, Германия и Чешката република. Има решение решение на Европейския съд и ние трябва да го спазваме. Въпреки това, господин комисар, през юли парламента ви зададе въпрос по инициатива на нашата група Зелените. И вие направихте много хубави предложения за съхранение на програмата. Зелените са готови да работят с вас по дългосрочно решение. Но при положение, че милиони хора зависят от тази система, ние не можем да оставим бюджета да бъде намален на 4. Е, много е спешен момент, ако нищо не се направи до края на годината, ще липсват 300 милиона евро в хранителните банки банки. И няма никаква гаранция, че националните правителства ще могат да е, запълнят тази празнота. Така че това е реален въпрос за солидарност между държави, между народите. Нека едно мълцинство от е, безотговорни правителства да лишат милиони европейци от хранителна помощ, защото това зависи тяхното оцеляване, защото борбата срещу бедността и лошото хранене изисква и реформа на ОСП. Трябва да променим начина по който произвеждаме храни, за да се е, доближим доближи производство на храни до населението, особено до най-бедните, които е, имат също право на здрава и добре балансирана храна. Само по този начин по-малко европейци ще имат нужда от хранителни помощи. Съвета трябва да се върне към разова, защото е, само хората, които са в крайна бедност, прибягват до тази жизненно важна храна. И заради това искам тези, които ще поемат ръководство на на Европейския съюз от януари е, да, именно, е, да се върнат към разума. Е, нека да разберем, че трябва да променим логиката си. Когато трябва да спасяваме банките, съвета може да намери решение, но когато трябва да се спасяват хранителните банки, вече няма никой. Европейския парламент категорично се произнесе последния път, защото човешките същества са по-важни от финансите. Крайно време е да го потвърдим от отново. Ние ще останем бдителни и е, непременно ще отправим отново нашия призив и то конструктивно. Благодаря ви, госпожо. А сега от името на за една минута на Обединената левица госпожа Галицина notleidende bedürfen nicht des mitleids oder des zynismus sondern der verwirklichung ihrer rechte als bürgerinnen Тези, които е, живеят в нещета, не трябва да бъдат жертви, е, трябва да имат достъп на правата си като граждани и гражданки. Вчера говорихме за хранителната сигурност в развиващите се страни. Днес трябва отново да говорим за това, защото Дания, Швеция, Чехия е, и Великобритания е, искат да намалят правата на тези лица е, и е, те урязват програмите за отпускане на хранителни помощи на хората, които живеят в най-голяма нещета. Милиони в Европейския съюз са защитени, защото те не могат да имат две пълноценни хранения на ден. През 2010 година лозунга беше да се борим срещу бедността в Европейския съюз и в Германия бяхме казали, че ще се борим срещу това явление все по-енергично. Аз а, е, мисля, че трябваше да проявим много по-голямо мъжество, за да проявим солидарност е, с бедните в целия Европейски съюз. Председателя, сега от името на незаписаните давам думата на господин Димитър Стоянов. Благодаря, господин председателю първият урок който научих в университета който ми беше преподаден по икономика беше че безплатен обяд няма. в българия има два милиона и половина пенсионери. много пъти съм ви казвал и ще го кажа пак че средната пенсия в българия е сто и петдесет евро. когато от тази сума се извадят средствата за комунални услуги и за лекарства на практика не остава нищо за храна. ако е вярно това което господин савицки каза че на един гражданин на европейския съюз се пада едно евро участие в програмата това означава че българските пенсионери са допринесли за тази програма с два милиона и половина евро от и без това недостатъчните им пари. в същото време въпросната програма не съществува в моята страна и въпреки че аз искам да се присъединя към всички колеги които говориха преди мен и смятам че тази програма трябва да бъде продължена бих искал да призова комисаря и комисията да вземе мерки така че тази програма да стане достъпна за всички нуждаещи се граждани на европейския съюз във всички държави членки. благодаря също на госпожа цимер че назова тези държави които блокират в момента решението в съвета. понеже тя го направи бързо заради краткото време на изказване искам да помоля господин савицки да повтори имената на тези държави така че да може всички ние всички европейски граждани които са тук на балкона и ни гледат по интернет също да чуят кои блокират това правилно социално решение. Благодаря ви. Идеално. Колега, чухме представителите на групите, на политическите групи. Сега давам думата на личните изказвания. Господин Албердес, две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колега. Много държави членки изразиха готовността си да продължиме прилагането на програмата за безплатна храна. Вярно е, че това е прерогатива, прерогатива на държавите членки, но можем ли да приемеме, че хора в Европа нямат достатъчно храна, не ядат достатъчно? В е, в германската конституция е, е записано, че всички немци имат право на здравословна храна. Решението на Европейския е, съд бе установи, че правното основание е е, недостатъчно. Същевременно трябва да се намери начин да се помогне на най-бедните и най-нуждаещите си в Европа. Още веднъж повтарям, социалната политика е от прерогативите на, на държавите членки, но не е ли, не, не, не може ли да се създадат отделни програми за държавите членки, а не общоевропейска програма, но тези програми да бъдат съфинансирани от социалния фонд, за да се гарантира, че подобни програми се прилагат във всички държави членки. Аз защитавам европейската солидарност и искам да ви кажа, че НП е готово да подкрепи всякакво уместно решение. Неодавна бях в Бразилия и млади бразилци просто дойдоха да си поискат остатъците от храна от нашите чини. Е, може ли в Европа да има все още хора, които да няма какво да ядат? Пауло Дискастро, една минута и половина. Благодаря, господин председателю. Господин Савински, господин комисар. Програмата за безплатна храна за хората, които се нуждаят и са в рис от бедност, е наистина изключително важна програма за нашето общество. Тази програма беше успешна в рамката на ОСБ и 440 хиляди тона бяха разпределени безплатно на около 18 милиона е, бедни хора и техните семейства, включително и на много деца. Достъпа до храна е основно право, а броя на хората, които няма да имат достъп до храна, ще се увеличава. Има малцинство държави, които блокират е, решението на програмата в съвета. Има взето решение от съда. Разбира се, ние трябва да имаме предвид е, това решение, което е постановил съда. Но днес е, Европа говори за 500 милиона евро за а, е, безплатна храна. А в е, Америка тази програма в тяхната страна надвишава 20 милиарда долара което означава, че ние трябва да вложим наистина много усилия, за да разрешим проблема. Благодаря на полското председателство, благодаря на господин Савински и господин Чолус, че са приели така при сърце този проблем. Благодаря. Благодаря, Пауло. А сега бих искал да дам думата на господин Али Уарте. Благодаря. По настоящем милиони хора рискуват да бъдат бедни, което означава, че няма какво да се хранят. През ден няма да имат е, нормална храна. Имайки предвид е, бюджета, компетентността и административната бюрокрация, ние трябва да разрешим проблема – Намаляването на бедността е част от стратегия 2020, както знаем, което означава, че програмата физически се на, на, на, насочва към преодоляване на бедността. Подобрява се състоянието на хората, които така или иначе не могат да нахранят себе си и семействата си. Трябва да разгледаме и голямата идеологическа градина. Много програми са насочени към борба с бедността, и социалното изключване, но за съжаление много често те остават е, само на хартия. А програмата, за която в момента говорим, подпомага над 13 милиона хора в държавите членки. Съвсем реално предоставят се храни от резервните, е, които са заделени за храна. Това не е просто едно въжделение, това е една реалност. Необходимо е да проявим състрадание и малко здрав разум. Обръждам се е, към комисията, благодаря разбира се на господин е, е комисара, както и министъра за техните изказвания, но много е важно да решим този важен проблем. Благодаря. Председателя, благодаря. А сега госпожа Фигарайро, една минута. Благодаря, господин председателю. В редица случаи ние подчертаваме значимостта на безплатната храна за хората, които имат нужда от нея над 18 милиона 2009, над 43 милиона хора са застрашени от бедност, над 20 милиона деца попадат в тази бройка това означава, че те трябва да търсят храна и с е, кофите по улиците, защото няма как по друг начин да си я доставят. Ако програмата бъде ограничена за 2012-2013, наистина картината ще бъде много сериозно. Знаем как стоят нещата с социалната изолация, с факта, че сега има много сериозна бюджетна дисциплина, но ние трябва да не забравяме резолюцията на Европейския парламент от месец юли, което включва и минимални е, заплати, които да възлизат на 60% от средните за държавите членки. Е, комисията се надявам, че ще има продължение по този въпрос. Благодаря. Господин Хербер Дорфман, две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министр, скъпи колеги. Аз мисля, че няма никакво съмнение, че Обществените власти трябва да окажат помощ на хората, които живеят в бедност. Ние трябва да бдим за това 550 милиона поне да могат да се нахранят. Няма никакво съмнение, че тази програма предизвиква толкова много симпатии. Е, ние живеем във време, когато е, е необходима както симпатия, така и съчувствие. Е, днес ние тук приехме е, стратегията 2020 и до 2020 година, по силата на тази програма, бедността трябва да бъде да, да, да, да, да, да изчезне. За съжаление, обаче, храните през следващите години ще намаляват. И за това тази програма трябва да бъде истинска програма за борба срещу бедността. Държавите членки които отговарят за социалната политика, трябва да вървят напред. Ние не можем да имаме програма, която, подобна на програмата в Съединените щати, е просто инструмент от съскостопанската политика, защото там целта е да се намалят излишъците. При нас обаче величините са много различни в, в сравнение с Съединените щати. Нашата съскостопанска политика е съвсем различна е, ето защо е спешно в е, кратки срокове и е в настоящата финансова рамка отново да отворим програмата и да бдим за това тя да се прилага. Дългосрочно трябва да се мисли заедно с Европейския съд да се види дали целта няма да се постигне по-добре чрез други цели. Следващ Госпожа Естел Грилия за минута и половина, казва председателя. Господин председател, е, на съвета на министрите на селско стопанство не можа да се възпрепятства намалението с 75% от помощите за най-бедните. И всички виждаме по места, че мълсинство от държави членки блокира това решение. Това вълнува и отчаива обществеността навсякъде. Както благотворителните организации, така и доброволците, които работят там, така и тези, които получават храната. Това намалява доверието в Европейския съюз. Гражданите виждат, че Европейския съюз е, е, е, развива много енергия, за да помогне на пазарите, както показа и речта на господин Баросо, докато тези, които най-много са пострадали от кризата, не получават никаква помощ. Така че искам да ви кажа, че доверието намалява и потенциално е взриво опасно. Господин комисар, вие казахте, че и комисията отговаря, както и държави, чието, чето правителство рони крокодилски сълзи по този въпрос. Вие самия, господин комисар, казахте, това е въпрос на политическа политическа воля. Ако искат, те могат да приключат въпроса на съвета по заетостта и социалните въпроси. Но въпросът изобщо не трябваше да се отваря от солидарност и уважение към тези, които получават помощите. Благодаря ви, госпожа Мариел Десарнес, дава думата за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Виждаме с кризата на еврото, виждаме с въпроса за хранителните помощи за най-бедните, колко са е, големи национализм, егоизм, егоизмите, че те се връщат и всички всички държави страхливо се затварят в себе си и мисля, че солидарността, която вдъхнови създаването на Европейския съюз, е, сега трудно се прилага. Това е абсолютно недопустимо. Още повече, че това се отнася до най-бедните, тези, които са изправени пред най-големи затруднения, тези, които имат жизнена потребност да получат е, хранителна помощ от благотворителни организации. В момента е, така се хранят 13 милиона в Европейския съюз. И Европейския съюз не бива и не трябва да ги изоставя. Господин комисар, вие съвсем справедливо и съвсем точно казахте и вече сте писали, че Европейски съюз не може да отсъства и не може да абдикира. Държавите членки трябва да сложат край е, на този недопустим блокаж. От това зависи основно е, достоинството на най-бедните, на хората, които живеят в най-голяма нищета, особено в момент, в който кризата върхлита нашия континент, но от това зависи и достоинството на нашите европейски институции институции. И заради това в тази битка, казвам това и на комисията, и е, на председателството на съвета, вие трябва да знаете, че ние сме край вас, че ние всички тук сме обединени и участваме в тази битка. Благодаря ви. Е, председателя, благодаря госпожо Десернеса за минута и половина господин Патрик Леярик. Благодаря, господин председател. Отвъд е, красивите речи има и две черни петна на вратата на Европейския парламент. Можем ли, можем ли само да констатираме, че бедността непрекъснато нараства и че това е едно естествено явление? Не, това е после, последствие от либералната Европа, която сега отгоре на всичкото трябва да е, економисва. Също... От друга, от друга страна, черно петно и черна точка за това, за това че намаляваме храната на, те, на най-бедните, а трябва да я увеличим. За какво? За да позволим на 18 милиона души да ядат веднъж на два дни здравословно. А от друга страна отпуснахме 440 милиарда за да успокоим банките. Вярно, че има по-малко е, селскостопански излишък, но същевременно има субсидии, експортни субсидии, господин комисар, т.е. има средства. Можеме също да отворим и нова глава, сближаване с цел помощ на най-бедните, но това не може да стане за сметка на други фондове, сближаване и социалния фонд. Мишел Донтан, две минути. Господин председател, господин комисар, от три години дебата около най-бедните бива е, блокиран в съвета. Не можем да понасяме и не можем да се съгласим с подобно блокиране в, в момент, в който нашия континент е разтърсен от економическа и социална криза, която е безпредседентна. Има символи, които са в основата на изграждането на Европа и други, които разклащат основите на Европа. Нека, нека да не разклащаме днес това, което с толкова труд строихме вчера. Нека да заздравиме принципите, които ни обединяват, а да не, остан, да не оставим да вземат връх национализмите, които разтърсват Европа. Това не, е мое, това не е моето виждане на Европа, не е и виждането на моята политическа група. Нашите народи заслужават повече от това. Те заслужават онази Европа, която градиме от 50 години, но не Европа само на економиката, а Европа на ценностите, в които човека е в центъра на, поли, на политическата загриженост. Трябва непременно да загърбиме стерилните юридически е, дебати за да, и да вземем решителни и смели политически решения. Да се, да се създаде един специален фонд в рамките на ОСП. Не, не е това дебата обаче. Решен, решението на Съда на европейските е, общности създаде е, условия за спешна реакция. Какво е нашето виждане за Европа и за нейното бъдеще? Аз съм убеден, че, че, че бъдещето и съдбата на Европа няма да. да се възползва от това само държавите членки да се занимават с тези проблеми. Само заедно, е, и единни и солидарни, бихме могли да създадем е, светло бъдеще за нашите съграждани. Господин комисар, вие предложихте смели мерки. Е, председателят прекъсва оратора. Е, за съжаление, ваш... изтече времето ви, господин Дантен. Господин Марк Тервел, една минута. Господин председател, господин комисар. Това не е дебат, това са монолози. Монолози, които са в един и същи дух. В крайна сметка ние всички сме единодушни и сме на едно мнение. Не, не Европа е отговорна, а онези шест държави Германия, Чехия, Швеция, Дания, е, Великобритания. Това не са най-бедните страни на Европейския съюз, това са най-егоистично настроените страни. Това са страните, които трябва да поемат своята отговорност, защото те са, те са виновни и те не помагат на лица, които в момента са в опасност. Става дума за онези 18 милиона най-уязвими граждани на Европейски съюз. Трябва да намерим решение за тази зима, но и за 2012 и 2013 година. Сега не, не можем да вземеме средствата от, от селското стопанство, за да го сложим в социалното сближаване. Не. Разбира се, отговорни са от тези шест държави, но Европа като цяло трябва да поеме и своята отговорност. Госпожа Гризбек, една минута. Да, е, е, е, както, като гледам тук в пленарна зала, виждам господин комисар, полското председателство и всички колеги, които и да са от коя партия да са те, направо ми пада шапката, както казваха едно време в моето село. Всички са единодушни е, колко скандално и недостойно е това намаление на европейските храни за най-бедните. Е, за това решение е абсолютно скандално и недостойно. Това е едно безотговорно решение от страна на 6 държави, които блокират или може би деблокират в момента. Но това е преди всичко политически сигнал, който може да се окаже фатален за това, което се опитваме да изградим. Така че тържествено призовавам, както току-що призова и Марк, всички колеги колеги, които днес са единодушни нашите немски, английски, шведски, датски, холандски и чешки колеги, е да поискат техните държави да окажат натиск върху техните правителства, за да се сложи край на това недостойно решение на Европейския съюз и този политически сигнал, който може да бъде фатален за него. Благодаря ви, госпожо. Сега давам думата на госпожа Естеле Варса. Благодаря, господин председател господин председателя на комисията, господин Баросо, е, се спря на този въпрос, е, когато обсъди положението на Съюза. Това показва колко, какво значение придава комисията на този въпрос, е, сега когато е необходима солидарност. Още повече, че има економическа криза, все повече и повече хора са безработни под бедно, прага на бедността. Това, което се каза, е най-крещящ пример за отсъствие на солидарност. Това това е опасност е, и защото е, всъщност е, това е една програма, която е 1% от ОСП и с която се раздава храна на 18 милиона човека. Господин комисар, вие сте прав, когато тръгвате на бой и когато искате настоявате тези, които не могат да дадат съгласието си, да дадат съгласието си за тази програма. Трябва Польша да постигне съгласие по тази програма защото най-бедните имат нужда от тази програма и Европейския съюз дължи това на своите граждани. Тази програма не само трябва да се съхрани, но трябва и да се подобри. Аз искам да кажа, че се надяваме на следващата си среща държавните правителствените ръководители ще се отнесат сериозно към този въпрос и ще решат въпроса. Сега давам думата на Искам да ви кажа, че говорите много бързо и преводачите не могат да е, е, следват вашия ритъм. С, с, сега Искам да ви кажа, че има промяна в системата за приличане на погледа на председателя. Когато натиснете копче, е, има сигнал и е, тогава се казва, че не може да се превежда вашето изказване, защото говорите много бързо. Казвал съм го, пак го повтарям, надявам се, че го осъзнавате. Когато светне лампа над микрофона ви, това значи, че не може да се превежда това, което в момента приказвате. Е, аз се опитвам да да го оправя от по време на всички изказвания, защото допуснах, че някои от вас още не познават новата система. Е, господин Еванс, господин председател, не знаех, че тази програма съществува. Можехте да ни посочите, че има такава система. От 25 пъти съм го казал, откакто председателствам, винаги го казвам, предполагам, че колегите също са го казвали. Не, когато получа знак от преводачите, че те не могат да превеждат, това е нещо като СС, който те ми изпращат. Аз предавам тази информация до който се изказва, за да може да започне да говори малко по-бавно. И когато аз натисна копче на екрана, ви светва сигнал. Госпожо Еванс, ако обичате. Така. Нещо излиза ли на екрана ви? Да, в такъв случай искам да ви кажа едно когато говорим, е невъзможно да се види какво излиза точно в долния край на екрана, поради което не мога да видя е, какъв мигач е, свети в края на екрана. Макар и системата да не работи, е, все пак решихме, че няма да поставяме електрошок. Или шемар за оратора, за да заговори по-бавно. Ще се опитаме да подобрим системата. Може би е, ще е, звънат звънци е, на, дамата, на, на масата на тези, които ще се изказват. Сега госпожа Перес Гарсия има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Решението на Съда на Европейските общности е, не, не, не забранява продължаването на функционирането на тази програма. тъй като една от основните цели, записани в стратегия 2020, е намаляване на бедността. Трябва всъщност да се намерят механизми за подобряване на планирането в рамките на тази програма. Трябва също така да, да се намери начин най-основните храни да достигат до тези 18 милиона, които имат спешна нужда от тях. И тази тази сутрин и днес след обед говорим и чуваме е, думата солидарност. Това е една от основна, основните ценности на Съюза, но хран, е, хран, храната е пък основна нужда на всеки един от е, нашите съграждани. Нека не забравяме. че е, в край най-важното е да работим за съзнанието на хората, не за портофела. Скъпи колеги, Европа не е само економически или финансов съюз, особено в социална и економическа криза. Как можем да обясним, как можем да разберем, че заради едно правно основание 18 милиона хора са лишени от основното си право да се хранат? така че можем само да се радваме на казаното от господин комисара и да, да призовем всеки един колега да настои пред своето правителство да вземе достойното решение. Има, срещи, има средства в общността, за да продължиме да помагаме на нашите граждани, за да можем да осигуриме храна, в името на достоинството на нашите съграждани, в името на нашата солидарност. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лепаж. Две минути, господин Николеско. Благодаря, господин председател. Бих искал на първо място да Благодаря на председателя Барозо, че повдигна този проблем, този въпрос в рамките на изказването си за състоянието на Съюза. 18 милиона души са зависими от програмата за безплатна храна в, в период на, на криза и предвид последиците от тази криза е, Осигуряването на тази храна е от основно значение, защото това е начин за борба с социалното изключване. Трябва да вървиме напред. Т.е. трябва да намериме някакво решение, за да излезем от задънената улица, в която се намираме. Нека не забравяме, че всеки гражданин има право има право на храна. А, ако това негово право е нарушено, не спазваме основните принципи. Сега давам думата на госпожа Родос. Благодаря, госпожи и господа. Искам да кажа нещо съвсем ясно. Е, много е важно да подпомогнем онези, които имат нужда. Но това означава, че може да се създадат работни места и хората всъщност сами да се грижат за себе си. Програмата а, за безплатна храна а, може би най най-подходящи начин да помогнем на хората да си помогнат сами. Това е просто едно подаване на храна и а, по този начин се потродва достоинството на хората, на които се дава. Това не е селско-стопанска политика, това е социална политика. В рамките на сегашната правна основа. Това е отговорност на държавите членки. В Германия има система, при която храните се събират от благотворителни организации, така че да не се изхвърля храната от магазините, а да се предостави на тези, от които имат нужда от нея. В крайна сметка 180 милиона тона храна биват изхвърлени в Европа. Не бива това да се случва. Нека да създадем структури, които а, да подпомогнат хората и те да не трябва да зависят от тези подавания на храни. Благодаря. Господин Папа Стамкос има думата. Η επιχειρηματολογία υπέρ του αυτονοήτου. Благодаря, господин председател. Е, мисля, че не е необходимо и аз да развивам доводи. Нещата са очевидни. Просто е необходимо да продължим хранителната програма за най-бедните. Особено е, предвид е, изключително неблагоприятната настояща конюнктура. Ние не можем да приемем драстичното намаление на средствата за 2012 година. Е, трябва да се създаде нова правна рамка, за да можем да се получим от уроците на сегашния финансов период и за след 2013 година. Необходимо е снабдяването да стане както от запасите, така и от пазара, но избора на продуктите, които се раздават, не трябва да бъдат продукти, които се съдържат само в запасите. Всяка държава членка да има възможност за избор в зависимост от нейните потребности. Комисията предлага съфинансиране. Предполагам, че разбирате затруднението който да не кажа невъзможността на някои държави членки, е, които най-много се нуждаят от тази програма. И накрая е, е, обръщам се към всички тези, които изискват ренационализация на хранителните програми и които смятат, че това е, проистича от социалната политика на всяка държава членка. Бих искала да кажа, че тази програма има не само социално измерение, но допринася и за стабилизиране на сълскостопанския пазар и на сълскостопанските доходи в в съюз. Тази програма е израз на минимална солидарност към най-бедните в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Берес, господин председател на съвета, е, това е въпрос, който не е въпрос на субсидиарност, защото социалната помощ, борбата срещу бедността е обща работа на всички в Европейския съюз. Е, това не е въпрос на субсидиарност. Е, това е много голям въпрос, защото по този начин ние даваме възможност на хората, които живеят живеят много бедно, не просто да чакат милостиня, а да се хранят. Нито една държава членка не може да се отклони от тези цели. Председателят на Европейската комисия ни каза тази сутрин, е, че било време финансовия сектор да плати защитите от тази криза. А ние казваме, че е време бюджета на Европейския съюз е да е, помага на чудесната работа, която вършат тези, благодарение на които работят хранителните банки, благодарение на които хората, които живеят в изключителна бедност, да имат достъп до някаква храна. Но ние няма да приемем и да организираме гарантираме солидарността на бедни с бедни. Ако тази програма трябва да се финансира и сигурно ще се финансира по силата на социалните помощи от Европейския социален фонд, тогава ще трябва да има компенсации господин изпълняващ длъжността председател, ние смятаме, че е, то, вие трябва да кажете как ще решите колкото може по-бързо този въпрос, още в понеделник и тогава ще преценим е, как сте си изпълнили работата като председател. Госпожа Неделчева има думата. Председател, уважаеми колеги, никой от нас не е безчувствен към факта, че 80 милиона души в Европейски съюз са заплашени от бедност и 14 милиона са зависими от хранителната програма по зле тази тенденция може да се задълбочи. най важно е комисията да намери правно основание за съществуващата хранителна програма и за нова такава. внезапно спиране и драстично намаляване на помощите носи повече вреди в дългосрочен план отколкото ползи в краткосрочен такъв. още няколко важни точки. вярно е тези помощи трябва да бъдат давани на тези които реално имат нужда за да се избегне зависимостта от тях но зависимост се преодолява с даване на шансове за развитие на тези хора и крайната нужда най вече не бива да бъде смесвана със зависимостта. второ ролята на структурните фондове и тяхната целесъобразност е от значение но в тяхната основа е и важността на качественото и здравословно хранене още в детска възраст и в продължение на целия живот нашата роля е да помогнем на хората така че недостигът на храна да не води до зависимост а зависимостта да не предопределя развитието. в глобален план по общи действия като тези с агенцията на оон излъчват много силен сигнал който европейският съюз дава извън нашия континент. и накрая борбата с глада е цел на хилядолетието още по важно борим се за нова осп която не може да си позволи да подхранва различия и да създава нови несправедливости. нека не губим ценности и принципи от поглед и спазваме думата която сме дали още от самото начало. благодаря ви. Благодаря, казва председателя на български. Благодаря, господин комисар господин министр. Хранителната програма за най-бедните ще даде възможност да отговорим на нашите сълскостопански и социални задължения. Това беше важна програма за цяла поредица от хора, които живеят бедно. Още повече, че сега в момента има много тежка економическа криза. Аз мисля, че е важно най-бедните да продължат е, да получават помощи. Ние знаем, е, че съсотопаската политика има и социално измерение и че на тези хора трябва да се оказва помощ. Е, Възоснова на европейската солидарност държавите членки, шесте държави членки, които бяха посочени, трябва да могат да работят за най-бедните. Благодаря ви. Nous avons le devoir de... Наше задължение е да откликнеме на а, нещастието на най-уязвимите. Ние под, подкрепяме, поддържаме а, последователното прилагане на тази програма, която е израз на европейските ценности. Ние ще, ще наблюдаваме отблизо какво ще направи съвета, защото а, от, това ще, от това ще зависи какъв ще бъде имиджа на Европа. Да се разруши една, едно мънинко малцинство, което блокира. Европейския социален фонд е, първ, е първия основен инструмент за, ин, за социална интеграция и професионална интеграция. Затова той трябва да той трябва да бъде опазен и да се, и да се добавят средства, ако той ще е, служи и за друго. Всички е, депутати са мобилизирани и готови да подкрепят е, програмата. Обръщам се обаче, призовавам у нези страни, които блокират решението. Много ви моля, идете, кажете на вашите правителства, че трябва да, да, да прекратат с това нищожествено поведение, което е петно за Европа. Благодаря. Сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Има много хора, които искат да вземат думата. Няма да могат да ви дам на всички думата, но ще се опитам наколкото мога повече господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Да, говориме за солидарност, говориме за бедни. По време на съвета по културата е, е, на, на, на, на, на съвета по социалните въпроси едно мълчество блокира тази програма. Но Шиз, нека не забравяме, че 79 милиона а, души живеят на прага на бедността и а, е, че те се подкрепят от социалния фонд. А, 60% от средствата се е, дават от е, правителствата, неправителствените организации, 40% от Европейската комисия. Благодаря на полското председателство и на комисията за това, че са решени да е, продължат прилагането на програмата и осъждам строго е, страните, които блокират от това решение. Е, знае, зна... знаете какво е съчувствие. Е, господин е, председател, господин Чолуш, вие сте смели, никой не може да се бори и с законите, продиктувани от Господ. Много ви моля да спазвате времето, госпожа Каленбах. Господин председател, господин комисар, тази сутрин ние дебатирахме върху състоянието на Съюза, говорихме за доверие, солидарност. А сега колко ли цинично изглежда на гражданите на Европа, когато в тази несигурна правна обстановка просто им се казва, че нека като няма хляб да ядат пасти. Ние искаме да живеем в Европа, в която това не се случва, трябва да намерим спешни решения, правно основание и храна за онези, които се нуждаят от нея. Благодаря. Господин Бове. Господин председател, господин комисар, няма да повторя това, което вече всички казаха, обаче мисля, че днес има истински проблем. Проблем е, с доверието, което може да се гласува на Европейския съюз. Е, от една страна е, има е, дело, при което се говори за политика на държавите и политика на Европейския съюз, но когато по римския договор от 1958 година се казва, че трябва да се гарантира храната на всички европейски граждани, е, става ясно, че политиката е европейска, а не е политика на държавите. Е, това, което показва положението днес е, освен егоизма на някои държави членки, е, това е, че не ни липсва повече Европа, а просто липсва воля у държавните ръководители на някои държави членки. Бих искал да поздравя господин Чолуш, който на трибуна във вестник Люмонда има мъжеството да каже, че тази политика е необходима за най-бедните в Европейския съюз. Ако ние не сме способни да поставим под въпрос решението на съвета, е, тази, този Европейски съюз ще загуби доверието на нашите граждани. Е, благодаря, госпожа Магинес. Господин председател, мисля, че посланието е много ясно на парламента. Искаме тази програма да продължи поради хумари... хуманитарния и аспект. И слушах дебата и се чудя. Тези, които използват храната, тревожат ли се е, заради правната основа и основания, на което съществува програмата? Има много умове в тази зала, които могат да предложат съответното решение – не мисля, че се трябва да обсъждаме държавите членки, които блокират програмата. Трябва да ги убеждаваме в ценността на програмата, за ценността солидарност да съществува в Европейския съюз. Трябва да намерим решение за следващите две години. Но както и Никълсън каза, нека да видим какво ще направим след 2014 година. Понякога трябва да правим различни неща, но когато възниква проблем, например в Ирландия 1 милиона евро, скоро ще бъдат загубени е, за помощи за храна. Това е краткосрочно решение. Моля тези, които блокират програмата, да спрат това. Благодаря. Господин Алехандро Сайркас. Благодаря, господин председателю. Взимам думата, за да се присъединя към казаното от колегите, които казаха, много ясно, че искаме да ви помогнем във вашата задача да измием това а, срамно петно от Европа. Нека да спрем а, блокирането на програмата от тези няколко държави. Тези държави пречат на Европа да продължава да проявява солидарност към онези, които се борят срещу бедността си срещу глада си. 18 милиона а, хора в Европа имат нужда от тази храна, има нужда какво да ядат. Нека а, да правим съкръщение, но не точно тук. Много ви моля, господин комисар, нека съвета вземе нужното решение. Нека хората Европа да знае, че ние не искаме този срам да продължава. Нека пресата знае това. Искаме да проявим солидарност в цяла Европа. Трябва у нези, които имат повече, да помогнат на тези, които имат по-малко. Нека да решим проблема и да се спре този срамна политика. Нека не се разхищава, а да има гладни хора. Благодаря, господин Мауро. Мауро има думата. Grazie, signor Presidente. Благодаря, господин председателю. Бих желал да. Ам, вдигна едно недоразумение, което може би в момента помрачава дебата. Държавите членки, дори ако не могат да предоставят нужната помощ, тогава се има по-високо ниво и това е принципа на субсидиарността. Следователно, възможно е комисията да се намеси, полското председателство разбира това и Европейската комисия осъзнава също този факт. Следователно, при тези обстоятелства ние трябва да мобилизираме усилията си и да отговорим на нуждата на тези 18 милиона хора. Понякога на държавно, национално ниво вероятно не може да се реши този проблем. Следователно, ние трябва да реагираме веднага. Трябва да се обърнем към социалният е, сектор. Добре, Но е, селско-стопанския сектор, от друга страна, очевидно много добре е се справя, управлявайки тази програма а, нека да видим кога точно ще се намеси социалната програма, кога ще бъде на общностно ниво, кога на национално. Госпожа Крето има думата. Домнуле președинте, домнуле комисар, mă alătur și eu celor care au... Благодаря, господин председател, господин комисар, господин министр. Бих искала да се присъединя към всички онези, които споменаха егоизма и затварянето в себе си. Миналата година беше е, година символ, година на борба с бедността, а днес все още някои правителства съвсем открито отказват да бъдат солидарни с другите и то пред очите на всички граждани. Това са преки, преки преки програми, които подпомагат хората по места. Повече от 40 милиона души живеят в крайна бедност, да не, ако не продължиме прилагането на тази програма, ще до, положението ще стане катастрофално. Надявам се, че ще се намери много бързо решение на този проблем. Благодаря. И госпожа Дъво е последният ни оратор. Шест държави членки държат в ръцете си съдбата на 80 милиона нужда... 18 милиона нуждаещи се. Те просто си, си играят на, на юридически основания. Юридическите основания е едно нещо, хуманитарно хуманитарното отношение е друго. Как можем да бъдем глухи а, пред стона на карита, на каритативните организации, които искат да, да помогнат на хората. От, от, не, в никакъв случай нямаме, нямаме намерение да превърнем тези програми, тези политики в отново национални, но нека да намерим едно правно основание да решиме проблема на хора, които през 2012 година ще бъдат в кризисно положение. А сега давам думата на комисара за заключение. Господин председател, Бих искал да внеса някои уточнения и изяснения на някои бележки, които отправиха някои от вас. Не за да убеждавам тези, които са убедени вече в необходимостта от продължаване на тази програма, а просто за да използвам тези средства, за да може това послание да стигне до уши, които трябва да ги чуят. Някои от вас казват, че това е програма, която е, е свързана с социалната политика, т.е. се прилага на национално ниво. Ако тази програма е свързана с социалната политика, защо не? Вече съм казал, комисията е решила 2014-2020 година ще включи бюджета за тези програми в е, е, кохезионните фондове. Това е възможно. Трябва ли обаче това да се прилага на национално ниво? Не знам. Мисля, че това е политическо решение и мисля, че мнозинството ще реши за периода 2014-2020 година. Сега в момента обаче ние говорим за 2012 и 2013 година. И за този период парламента и съвета бяха съгласни, така както беше прият вече бюджета, тази програма да се прилага по ОСП. Нещата се промениха обаче и тук искам също да внеса изяснение. Искам да кажа, че Европейския съд не поставя под въпрос правилника иска просто да се спазва правилник, който е в сила. Комисията обаче иска да промени този правилник, за да можем да работим обаче не може Европейския съд да взима политически решения. Мисля, че в Европейския съюз има институции, които ще го правят. И мисля, че в момента комисията взима решение и е, комисията си върши работа, като прави законодателно предложение, като разбира се се съобразява е, с решението на Европейския съд. Но Европейския съд не ограничава е, закупуването на храна от пазара. Просто иска, просто подчертава, че настоящия правилник не позволява това. Нека тогава да променим този правилник, защото един правилник е създаден за да бъде променен. Така че а, а, това, че от 2014 година тези програми ще се изпълняват по социалната политика, не ни пречи в момента а, да а, прилагаме тези програми по общото правно основание. А, е, защото е, за 2012 година имаме повече от 100 милиона евро. Е, така че програмата за 2012 не може да проистича само от социалната политика, защото там също имаме резерви. Така че сега комисията иска да съхрани това двойно правно основание. ОСП и социална политика ще отправи това предложение на съвета по социалните въпроси, който ще се състои в началото на другата седмица и се надявам или съвета по социалните въпроси въпроса или следващия съвет по земеделие ще успее да вземе решения. Тук се говори за финансиране, че някои държави членки не могат да си позволят си финансирането, е, което предлага комисията в своето законодателно предложение. Неколкократно съм казал, че комисията е готова да преразгледа идеята за съфинансиране, ако това причинява блокиране на взимането на решение. Надявам се, че ще успеем да вземем решение, защото знам, че не само комисията, но и полското председателство е, са твърдо решени да се намери решение. Сега, колкото до ефективността, господин Никълсън повдигна въпроса за ефективността и за разхищението. Разбира се, че след 2014 година ще видим как е, се подобрява прилагането на тези програми, но специално за ефективността това е една от програмите, за които можем да посочим цифри. 440 е, милиона тона, които се раздават на 18 милиона получатели. Значи има ясни получатели е, зад сумите. Искам освен това да кажа, е, че тези 550 милиона, които използвахме годишно до сега, се използват като лост за е, прибиране на продукти, за да не се разхищават те. Знаете, че в магазини, в супермаркети много често е, заедно с хранителните банки се попълват запасите за храни за най-бедните и тогава е, те получават средства и тези средства се използват като лост. Така че общо в държавите членки обема е много по-голям от тези 550 милиона. Тези 550 милиона се използват като лост. Това са уточненията, които исках да внеса. Още веднъж е, искам да кажа, че храня надежда и че почти съм убеден, че заедно с съвета ще намерим мнозинство, за да се прилага програмата. Още не е късно, обаче след няколко месеца може вече да стане късно. Надявам се да не се стигне до там. Благодаря ви още веднъж. Председателя, благодаря ви много и не на последно място давам думата на господин Савински. Заповядайте. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka izbo. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, господин комисар, благодаря ви за този дебат. Обеден съм, че ще успееме да разцепим гордиеве възъл, който бе завързан от малцинство, блокиращото малцинство. От тогава 6 председателства се смениха и от френското председателство насам всеко председателство прехвърляше този трудно разрешим проблем на следващия. Но ние не искаме да споделим този проблем с следващото председателство, за това ще направиме всичко възможно той да намери свое разрешение в най-скоро време. Е, като политик мога да ви кажа, че се срамувам. Срамувам се, защото в блокиращото мълцинство са страни, които се възползваха в, от миналото от селскостопанските излишъци и които бяха за разпределянето на тези храни. Но сега, когато вече нямаме тези запасите вече не желаят да участват в тези програми. Не става дума за правно основание, както каза господин е, комисар, става дума за политическо решение. Днес вие приехте е, пакета от финансови документи, които трябва да спасат е, нашата економика. а, а, а, а тук става дума за едни е, дребни суми, които ще позволят на 18 милиона хора да оживеят. Радвам се, че този дебат е публичен. Аз е, е поставих този въпрос е, публично преди една седмица, за да може широката общественост да знае кой е, какво прави и защо. И надявам се, че след този дебат е, правителствата на страните, които блокират, е, ще осъзнаят своята грешка и ще се поправят. Благодаря, господин Савицки. Приключихме с тази точка от дневния ред и минаваме